решението на връзка с пакета за кръговата економика. Точката е, от дневния ред е за кръговата економика. Давам отново думата на господин Тимерманс. Once again, custom sipping. <laughs> um, this morning uh, we uh, have adopted an important... Тази сутрин приехме важен пакет за кръговата економика. Той е резултат от интензивна екипна работа и за мен е удоволствие да ви го представя заедно с заместник-председателя Катайнен и комисаря Вела. Работим по новаторски начин. В рамките, в продължение на една година, половината комисия работи заедно. Е, ако искаме стратегията да постигне успех, трябва да се обединят и координират всички аспекти. Този новаторски начин на работа е и насока за бъдещата работа на Европейската комисия. В седмицата, в която започна среща в Париж, предложението е много навременно. Този пакет е свързан с нашата енергийна политика, кръговата економика е свързана с много ползи, в това число намаляване емисиите на въглероден двуокис. Ще се... Ще престанем да разчитаме на линейния модел. В днешния свят има нужда от много земя, суровини, вода не можем да прилагаме повече стария модел, при който използваме и изхвърляме. Кръговата економика е не само екологична необходимост, това е единствения модел, който е, може да обслужва нашата економика. Този модел предполага интелигентно използване на ресурсите. Европа не може да се конкурира по е, заплащане на труда. Опитваме се понякога, но не успяваме и не сме богати на ресурси, като други части на света. Ресурсите са крайни и скъпи. Бъдещето е да се използват отново и отново продукти, които да не изчерпват природните богатства. Ще, по този начин ще станем и пазарни лидери в зелени технологии. Въпросът е на не е дали искаме да тръгнем по кръговия път. Въпросът е по-скоро как фирмите и гражданите да стигнат там, как да стигнат по-бързо Пакета, който предлагаме днес, има за цел да даде конкретен стимул на кръговата економика и да ускори прехода. Това, което представяме е амбициозна и цялостна рамка. Европа има нужда от нея, за да постигне истински напредък към кръговата економика. Това е цялостен подход, който включва интелигентно регулиране, новаторство и стимули. Той е ясен стимул, ясен сигнал към економическите субекти, че искаме да създадем нов пазар за вторични материали. Искаме да бъдем по-амбициозни от миналото и мерките да обхващат не само отпадъците, мерките искаме да обхващат целия жизнен цикъл от е, проектирането през е, по-добър дизайн и по-добър начин на е, използване на отпадъците. Ревизираното предложение предвижда взаимодопълващи се мерки, с които ще успеем да постигнем конкретен напредък. Колегите ще се спрат по-конкретно на дейностите, които предлагаме. Няколко думи за управлението на отпадъците. Приоритет за нас е да постигаме напредък в тази област, да поставяме цели и да даваме подкрепа за рециклиране и повторна употреба. Ресурсите, ресурсите обаче трябва да останат в кръга и да бъдат на разположение за използване. Отпадъците не се управляват както трябва. От всички отпадъци в Европейския съюз само 36% са били рециклирани. По-големия дял, 37%, просто са били депонирани с сметища или по друг начин. Загубата на този материал води до недостатъчно използване на потенциал за растеж. За да подобрим управлението на отпадъците, имаме нужда от законодателство. Законодателният пакет, който приехме днес, ще осигури стабилна политическа рамка, която ще даде възможност на частните и публични фактори да приемат стратегически цели за рециклиране, повторно използване и избягване на свръхкапацитет в инсинераторите. Амбициозно ли е? Бих казал, че това е най-амбициозното законодателство и по всяка вероятност съдържа най-строгите цели за рециклиране и сметища. Ще намалим и административните тежести за МСП, като се е, подобрят дефинициите и се, и се упростят е, предложенията и изискванията за е, отчетност. Различията днес са огромни и трудностите са огромни. Нашата цел е да се доближим до най-добрата практика. Усилията ще бъдат подкрепени от кохезионната политика с 5,5 милиарда до 2020 година. Хранителните отпадъци са приоритетна област, в която искаме бързи промени. Економически, социално и морално неприемливо е да се разхищават толкова голямо количество напълно годна храна. През септември приехме цели за устойчивост. Целта е до 2030 година да намалим наполовина е, разхищаването на храна. Европейския съюз държавите членки ще се стремят към изпълнение на тази цел. Ще разработим надежден метод за е, да предприемем нужните действия. Ще работим заедно с държавите членки по обща платформа. Това е госпожо председател. Сега ще дам думата на заместник председателя Катайнен. Мистер Катайнен. Господин Катайнен, имате думата. Дам, госпожо председател, дами и господа, за мен е голяма чест да обсъда с вас този тъй важен пакет, предложен от Европейската комисия, част от Европейския инвестиционен пакет. Кръговата економика е ново явление в економиката, което може да се сравни с глобализацията, на която бяхме свидетели през последните години. Това не е нещо вторично или нещо допълнително към економиката. Това е основна тенденция в економиката, която ще играе все по-важна роля през следващите години. Пакети, който предлагаме е много по-амбициозен от предишния законодателен пакет за отпадъците, защото включваме целия кръг. Наистина можем да говорим за пакет за кръгова економия. Този пакет е и пакет и за конкурентоспособността, и за единния пазар. Колко обециозен този пакет всичко. Ами, вижте колко бързо създада, излезахме с предложенията. Този пакет ще даде възможност на потребителите да участват по-активно в економическия живот и на малките и средни предприятия също. Пакета няма да превърне европейската линеарна економика в кръгова економика от днес за утре, но това ще бъде просто един добър, добра отпорна точка за развитието на нашата економика. Плана за действия ще допълни двете предложения в, за отпадъците, които бяха направени. Става дума а, за пакет, който включва всичко от а, производството до а, крайният а, продукт. Целта е да работиме за по-нататъчното задълбочаване на европейския единен пазар. Целта е да се премахнат всички бариери, които се изправят пред малките и средни предприятия. Целта е да се използват отновно и ефективно е, ресурсите и суровините. Екодизайна, е, рамката за екодизайна ще даде възможност да се създадат е, продукти, които по-лесно ще могат да бъдат сглобявани, разглобявани и рециклирани. За да се постигне по-добра енергийна ефективност. Екодизайна е също един инструмент, който ще, ще създаде и равноправни условия за е, е, предприятията. Проблема с пластмасите е нещо много сложно. Днес само 25% от пластмасовите продукти се рециклират и огромни количества пластмасови изделия се изхвърлят в моретата, където, които се превръщат в а, сметища. по, по, по-нататък ще преразгледаме също така регламента, свързан с фертилизаторите, торовете, за допълване на този пакет. Също, също така ще излеземе с предложение за минимални изисквания в областта и на напояването. Кръговата, в кръговата економика ще влезат и ще влезат и обществените поръчки, които е, са от, основна, от основно значение за економиките на отделните страни. И комисията а, също така подкрепя всички иновационни инициативи, които ще спомогнат за а, прилагането на кръговата економика във всички сфери. В а, а, програмата Хоризонта 2020 година 2016 и 2017 година 50 милиона е, евро ще бъдат отделени за е, иновационни е, проекти. и ще се финансират и проекти, които се извършват в партньорство между обществения и частния сектор. Дами и господа, чрез бързото прилагане на взетите решения ще спечели нашата економика, но също така преимуществата ще бъдат и социални за нашето общество. Нека да дадем възможност на потребителите да имат по-голям е, избор и чрез своя избор да спомогнат за развитието на нашата економика. Благодаря, господин Канайнен. Аз сега давам думата на представителите на политическите групи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на заместник председателите за това, че спазиха ангажимента, за това, че представят това предложение, за което парламента настояваше. Това е предложение, което заместник председателя Тимерманс беше дефиниран като най-амбициозното. И нека да имаме предвид контекста, в който както следва да се разглежда този пакет. Дали трябва да го оценяваме само от гледна точка на отпадъците? Аз мисля, че той е по-амбициозен, защото ни дава възможност държавите членки, които имат различни условия, да постигат целите и следователно да има добре разработено предложение с оглед на ситуацията. Може би трябваше да чуем малко повече за хранителните отпадъци. Споменахте тази тема, но може би имаме нужда от по-балансиран пакет, такъв какъвто отговаря на желанията на парламента. Благодаря, госпожа Бонафе има думата. Благодаря, госпожо председател, господа заместник председатели. Казахте, че щяхте да представите предложението до края на годината и вече го обсъждаме. Казахте, че ще представите предложение, е, което няма да се ограничава само до отпадъците. Вече имаме предложение с ясни срокове е, което обхваща целия жизнен цикъл и е насочено към постигането на цел, която е много важна с целистите от друга страна не можем да допуснем 100 милиона тона хранителни отпадъци се изхвърлят. Бихме сбъркали обаче, ако гледаме кръговата економика само като от гледна точка на отпадъците или храни, разхищението на храни всъщност тази политика трябва да бъде хоризонтална за всички политики на економиката. Има обаче един въпрос, по който не си спазихте ангажимента. 60% е рециклирането на битовите отпадъци. Липсват ясни цели. Ясно е, че държим на целите, но проблемът не е в 1% повече или по-малко. Проблемът е, че при една амбициозна пътна карта, за да бъде тя убедителна, трябва да има а, измерими амбициозни цели. Тъй като вървим към кръгова економика с е, имаме нужда от амбициозни цели, за да постигнем рециклиране и повторна употреба на продуктите. Социалистите и демократите смятаме, че не бива да занижаваме очакванията си. Благодаря думата има господин Демес Макер. Благодаря. Аз мятам, че това, което Казвате чудесно, по-доброто използване на вторичните суровини е много важно. Аз а, имам един първичен, една първична критика. Най-напред големите разлики между държавите членки при прилагането на съществуващото законодателство при постигането на целите Европа 2020. Ето в Фландрия, например, е, ние рециклираме голяма част от е, отпадъците, докато в други държави членки 80% от отпадъците не се използват. Е, освен това, измерването е много важно, но намаляването на амбициите за 2300 година не е правилно. на следващо място. Трябва да поощрим всички региони да използват иновациите и да се забрани изхвърлянето в природата на опасни вещества. Благодаря. Благодаря, че спазихте времето за изказване. Е, колегата Гибранди. Благодаря, госпожо председател. Преди година комисията оттегли пакета за отпадъците. Сега вече знаем къде сме. Има нова законодателно предложение, което е много по-скромно от предишното. А, Коми... Комисията може би иска да избегне войната с съвета. Ние имаме и план за действие, но в крайна сметка какво, за какво действие става дума, когато в крайна сметка всичко това е толкова ограничено и скромно. Това просто е едно копи и пейст на директивата, приета от 2011 година. Какво става всъщност? Не закъсняхме с две години, а с 4 години. Аз очаквах е, много повече е, предложения и амбиции от е, комисията за борба с тези проблеми и за въвеждане на кръговата економика, а се оказва, че предложението е много слабо. Господин Хуяристи има думата. Благодаря, госпожо председател, господин Тимерманс, господин Катайнен. Вашето предложение нито е подробно, нито е достатъчно прецизно и няма да доведе до някаква а, значителна промяна, а ние имаме нужда от подобно промяна, колкото до инвестиции рециклирането на отпадъците, вие казвате, че няма да се инвестира повече в инсинератори е, и че за, ще, се, ще се горят отпадъци само ако няма друга възможност. Бъдете обаче по-амбициозни, бъдете по-амбициозни и при разделното изхвърляне, за разделното изхвърляне на буклуците. Възможно е, трябва да бъдем по-амбициозни. Виждате, има градове, които са постигнали вече много в тази област. Госпожа Скрелеч poštovani gospodine timmermans e, ispunili ste obećanje od prije Господин Тимерманс, вие спазихте своето обещание да ни представите пакет за кръговата економика до края на 2015 година. Имаме пакет, но не можем да кажем, че има повече амбиция. Загубихме една година. Економиката също загуби е, време, за да може да избере кръговата економика като път на бъдещето. В е, пакета има хубави неща, но има и неща, които липсват. Ефективността на ресурсите е нещо задължително. Европейския семестър и неговите показатели – намаляването на замърсяването на морето и намаляването на хранителните отпадъци. През юли месец Европейският парламент гласува всичко това, но очевидно то е загубено някъде в коридорите на Европейската комисия. Ние това, което получаваме, не е нищо ново, а преформулиране на директивата за отпадъци. Всичко останали са мерки, план за действие без конкретни мерки. Господин Тимерманс, какви гаранции дава Европейската комисия, така че тези мерки ще бъдат действително изпълнени? Кой е този пазар, който споменавате, че ще бъде гарант, защото пазар, този пазар все още не съществува? Да се каже, че отпадъците се е, рециклират е нещо, което би е сигнал за аларма. Нашата економика няма нужда от инсинератори, тъй като това ни връща до каменната ера а ние искаме да бъдем световни лидери. Свършили сте и добри неща. Направихте така, че страните да могат да спазват целите, но как ще им позволите да вървят напред, когато кажат, че не могат да спазят обещанията? които казват, че не могат да спазят обещанията си, как ще процедирате? Какво ще предприеме те според плана за действие? Господин Педичини, благодаря госпожо председател. Не се казва нищо за премахването на стимули за изкопаемите горива, за изгарянето, сметищата, няма цели за повторното използване, за битовите отпадъци цел за рециклиране на амбалажите, които са 85% за хранителните отпадъци. Откакто съм тук, чувам само думата амбиции но според мен това е думата, която най-много се е обесмислила, защото парламентаристите, които използват тази дума за това предложение, всъщност говорят за едно разводнено предложение. Господин Лизе. Благодаря, госпожо председател, уважаеми комисари, уважаеми дами и господа, искам да поздравя комисията за това предложение. Сега, дали предложението е по-амбициозно? То по принцип е по-различно. Би трябвало това да се анализира по-задълбочено. Истината е, очаквахме повече по отношение на а, изхвърлянето на хранителни отпадъци, на разхищаването на храна. Ще имаме някои изменения тук. Сега за метана а, при сметищата. Това е много силен газ, много по-силен от въглеродния двокис. В Германия 20% от енергията се добиват, добиват от рециклиращата индустрия. А, така или иначе, не би трябвало да водим един общ дебат, трябва да се заловим за работа. Господин Пърня. В доклада си за КОП-21 написах, че срещата на високо равнище в, Пари не, в Париж се свиква не само за да се пребориме с промените в климата, а и да смениме парадигмите. Така че проекто директивата върви към в правилната посока. Става дума за а, рециклиране на суровини. 630 е, милиона ще бъдат спестени, същевременно ще бъдат създадени повече от 2, 2 милиона работни места благодарение на, на, кръг, на кръговата економика, а, а намалението в на отпадъците, на хранителните отпадъци ще бъде 48% до 300 година и 90% до 2050 година, така че тези цели съвпадат с тези, които в момента се обсъждат от КОП-21. Господин... Благодаря. Аз работих като управител по околната среда в ЕВЕ е, в Германия преди да стана депутат и Мога да кажа, че много често се занимаваме тук с, идеологически, с идеологични аргументи, вместо да аргументираме нещата от научна гледна точка. Когато погледнем рециклирането на пластмасови продукти, чуваме гласове тези продукти да бъдат изгаряни. Това не е в унисон с кръговата економика. Макен се говори за това, че 1,2 милиарда евро могат да бъдат спестени в кръговата економика, но аз смятам, че еврото трябва да бъде премахнато, защото води до разделение в Европа. Благодаря, господин Теличка madam president uh, uh, Благодаря. Нека погледнем какво се случва в момента. Фактите какви са? Европейският съюз е разделен, съветът е разделен. Имаме държави членки, които а, много зле управляват своите отпадъци. Нямаме дефиниции, нямаме данни. Това е ситуацията. А вие една концепция, това е чудесно, разбира се. Може да говорим за процентите, но това, което наистина ни трябва е амбиция, изляна в концепция. Това, което казаха някои от колегите, не беше оправдано. А от масна обаче две забележки. Най-напред, дефинициите и статистиките да, да станат надежни, това няма да е лесно. Само 5 секунди още. Нека видим какво може да се направи чрез финансови стимули. Знам, че трябва да приключа. Надявам се да разнищя въпроса в бъдеще. Господин Фрайц. Е, Лоренц. Благодаря. Аз не съм недоволен днес. Е, бях по-недоволен, когато е, комисията оттегли доклада си, обаче вие изпълнихте обещанието си да излезете с ново предложение. Това е една важна политика за ресурсите. Е, чувам процентите и другите цифри. Но това е капан, не попадайте в него, защото докато нямаме методи и критерии как да стигнем до целите, а, няма да постигнем напредък, защото нещата в държавите членки много се различават. Ясно е, че трябва да говорим за рециклирането и за другите глави. Би Бих си пожелал да имаме по-ясен план за действие. Господин комисар, цялостният пакет е важен. Господин Паулучи. Благодаря, госпожо председател. Пакетът и съобщението за цифровата економика е стъпка напред. Харесва ни системния подход, който преодоляване недостатъците на разпокъсания подход по сектори. Харесва ни и идеята за зелени обществени поръчки. Подходът е правилен, но не всичко ни удовлетворява. Амбициозните цели трябва да намерят изражение в точни срокове. Има нужда от по-ясна дефиниция. По, и трябва, нека да имаме предвид случая Volkswagen. Нека да вървим по-уверено напред по пътя на ефективността. Трябва да се спазват решенията на ООН за премахване на хранителните отпадъци. Има нужда обаче да се спазят набелязаните цели. Господин Гджип. Госпожо председател, благодаря ви. Днес комисията прие един амбициозен пакет. Целите, особено в областта на рециклирането, т.е. 65% са а, амбициозни и има напредък спрямо предишното предложение. Но този, този пакет трябва да се осъществява в тясно сътрудничество и със съгласието на местните органи на, на властта и обществеността и хората като цяло. А, времено, обаче не, не сме сигурни дали толкова, колкото са обявените тук работни места, ще бъдат създадени, но в крайна сметка нека да бъдем прагматични. Колкото до рециклирането на, на токсичните отпадъци. Днес нека не забравяме, че голяма част от пластмасовите отпадъци се заравят в почвените сметохранилища. Това трябва да се промени. Е, и нека да не забравяме, че някои, някои страни имат и повече економически проблеми и нека те имат повече време за да решат своите проблеми. Господин Зорино, госпожо председател, господин е, комисар, продължение на на години сме свидетели на кризи и като че ли няма така голяма надежда за едно по-светло бъдеще. Но виждаме в момента, че като че ли в Париж се очертава някакъв консенсус, не се само за постиган проценти, цели, но и за някак, като че ли някакъв нов економическо-социален консенсус се очертава. А, пакета за кръговата економика отговаря на предизвикателството, пред което сме изправени, е, използване, ефективното използване на продуктите. По този начин ще може да има растеж, ще можем да опазим биологичното разнообразие и да създадем, създадем нови работни места. Но нека бюрокрацията да не попречи на осъществяването на тази инициатива. Ако наистина институциите държат на това, те трябва да поемат лидерството в историята. Благодаря, госпожо председател. За да гарантираме устойчив разлеж на Европейския съюз, трябва да използваме по по-интелигентен начин ресурсите. Цикровата економика е необходимо за Европа. Трябва да намалим емисиите на въглероден двуокис, и да използваме по-разумно суровините. Кръговата економика е огромна възможност, ще помогне на предприятията да, бъде, да бъдат по-конкурентно способни и ще осигури растежи растеж и в традиционни сектори, като стоманодобив и алуминия, производство на алуминия. Предложението има за цел да засили нашата конкурентно способност на световно ниво, да стимулира устойчивия растеж и създаването нови работни места. Надявам се, че този пакет ще бъде стъпка към реиндустриализация на Европейския съюз. И, и, и така, че 20% от БВП да дойдва от индустрията. Нашият ангажимент по отношение на измененията в климата не означава, че трябва да се отказваме от основната си цел, именно подкрепа за индустрията в Европа. Господин Таяни, за вас има въпрос с синя карта. Приемате ли? Съгласен ли сте, господин Таяни? Благодаря, господин председател. Вие споменахте два важни въпроса зелената индустрия, използването на европейски фондове и има случаи, в които кръговата економика има повече недостатъци, отколкото предимство. Например, използването на гуми, често с европейска подкрепа те се рециклират и това а, увеличава замърсяването. Как да избегнем това? Ясно е, че трябва да намерим справедлив компромис – винаги съм се стремил към това между екологичната и транспортна политика. Би трябвало да има брак по сметка между екологичната политика и индустриалната. Третата индустриална революция не може да бъде друга, освен зелена е, индустрия. Разбира се, всичко ще зависи от конкретния сектор. Това ще предполага да се намерят компромиси, така че да се развива индустрията и да не се вреди на околната среда. Започваме с спонтанните изказвания. 8 души. Първият оратор е господя Валедичи. Благодаря, господин пред... госпожо председател. Съгласен съм, господин Тимерманс, че ние не, не винаги можем да бъдем конкурентоспособни, що се отнася до заплащането. Но трябва да но същевременно кръгова, пакета за кръгова економика ще даде възможност да използваме много по-добре ресурсите, с които разполагаме. Неща, които сме хвърлили до сега, ще служат отново. Това е крачка напред и правилното послание. Ние е, ще е, наблегнеме на ефективното използване на всеко едно изделие. Е, нулев, нулеви отпадъци, това е отлична е, цел, но все пак ми се струва, че когато не може да няма отпадъци, е, изгарянето на някои от отпадъците ще бъде едно добро решение. Същевременно, наистина, кръг, кръг, кръговратната, кръговата економика ще създаде много нови работни места. След... Новото предложение на комисията спазва поет ангажименти пред парламента. Пакета обаче е по-малко амбициозен. Очаквахме повече цели за рециклиране и използване на 70% от битовите отпадъци. Предложението на комисията е за 65%. Трябва да има всички, да се, да се рециклират всички отпадъци. Икономическите навици в момента са неустойчиви. Имаме нужда. Ние сме сред най-богатите района на, свет, района на света и за това трябва да се стремим към економика, която да ни дава възможност за новаторство. С моите колеги и имаме ангажимент да се подобри предложението на комисията така че да можем да спазим целите на седмата програма за околната среда. Господин Мариас. Благодаря. Европейската економика разхищава ресурси. Штатите експортират 6 пъти повече суровини, отколкото внасят. Така че наистина имаме нужда от тази кръгова економика, където центърът, чий, чийто център е рециклирането. Кръговата економика ще донесе и економически предимства и ще успеем да намалим Нашите разходи са 600 милиона евро на година. Ако до 2030 година успеем да приложим принципите на кръговата економика, това означава повишена конкурентоспособност в глобален мащаб. Целите за 2030 година могат да бъдат постигнати, ако приложим именно тези принципи и принципите на а, иновациите. Благодаря, господин комисар, дами и господа. Кръ... Кръг... Кръговата економика, както и справедливото разпределение на труда ще бъдат са нашето преимущество. Въпросът е да работиме с технологии, които ще ни позволят да рециклираме 70% от отпадъците. По този начин ще създадем нови работни места и ще създадем една иновативна економика. Затова обаче струва ми се, че трябва да има обвързващи цели и задължителни задължи, цифри за задължително изпълнение. По, по този начин ще бъдем конкурентоспособни е, и ще бъдем горди с това, че произвеждаме в Европа. Мисля, че обаче, че трябва да има и данъчни обличения за тези, които най-бързо приложат тези норми. Благодаря за тази възможност. Е, цифровата економика не е само законодателство и не е повод за риторика. Цифровата економика означава начинът по който живееш живота си. И първото, което трябва да направиш е да даваш пример. Нека да се попитаме, даваме ли пример? дали практикуваме рециклирането, преиз, повторното използване и така нататък. Не. Водата, която пият депутатите е в пластмасови шишета е защо не от голямо шише. Ние пътуваме нагоре-надолу до Страсбург. Някога да сте чували, че е по-добре това да се промени. Ходим на седания на комисии, искаме хората да вървят сред нас. Топове хартия, давайте пример, в противен случай забравете за всичко. Благодаря. Може би се чудите защо сме толкова критични. Но тук става дума за доверието в комисията. Вие решихте, вие казахте, че ще бъдете по-амбициозни. Това го и очакваме. Най-напред имаме план за действие, имахме съобщения, имахме стратегии, имахме пътна карта, имахме много за кръговата економика, но този план за действие с какво се различава той от всички останали документи? На второ място, законодателния пакет. Защо трябваше той да бъде преди година и половина оттеглен? след като прилагате само един план за действие? Защо трябваше да оттегляте другите неща? Можехте просто да го добавите сега. А, какво виждаме в законодателното предложение? Разводнени цели. Къде е целта за а, ресурсната ефективност? Тя трябваше да бъде по-амбициозна. И това е много, много лошо. Благодаря, господин Урквит. Богович. Господарство е право odločitev и подпирам. Дами и господа, кръглата економика и новият пакет е едно разумно решение. Радвам се, че комисията излезе с предложение в а, определените срокове. Но, раз, разбира се, сега обаче, за да, за да можем тази економика наистина да бъде успешна, тя, хората трябва да бъдат в центъра на нашето внимание. Хората трябва да знаят колко да купуват, колко да консумират, за да няма отпадъци. Хората, гражданите трябва да бъдат водещите в осъществяването на подобна економика те трябва да могат да взимат решение, така че радвам се, че ще можем да обсъждаме и целите, но а, при всички случаи най-важното е тази економика да я изживяваме, да я осъществяваме на практика. Господин Бел. Господин Вела, една от целите на засилване на кръговата економика е да намалим отпадъците и разхищението. Въздействието на токсичните отпадъци върху моретата и океаните е огромни. Говорим по-конкретно за микрочастици от пластмаса, които влизат в хранителната верига. Те е, тровят е, животните и те пречат е, на ендокринната система и резултатът е смущение на възпроизводствените възможности на морските обитатели. Кръговата економика поне ще неутрализира, ще намали проблема, няма да го премахне. Не можем да избегнем кръговата економика. Господин Катайнен има думата. Госпожо председател, благодаря ви за коментарите Искам да кажа, че комисарият Вела ще представи в комисията по околна среда пакета и в тази комисия ще имате възможност да анализирате пакета подробно. Кое е ново в този пакет в сравнение с предишният пакет, който беше отеглен от комисията? Първо, първият първото предложение за отпадъци се основаваше само на пожелания. Ако погледнем целите за сметищата, не, той не беше е, правно обвързващ. Дори и зелените не биха настоявали да се премахне това предложение в сравнение с предишното. Сега е сега има правна обвързаност. Е, в предишния пакет е, имаше надежда някой да направи нещо, сега има задължение. Е, говорим за 10% от 2030 година. Друга разлика. Не говорим за това какво да правим с отпадъците, а как да намалим количеството отпадъци и това е важно. Това е една от причините, поради които искахме да отеглим пакета, той да стане по-амбициозен и реалистичен. И да видим също така да намалим количеството отпадъци, също така и да има стимули за намаляване на отпадъците. Отпадъците са ценен, ценна суровина за индустрията. И така, много се зарадвах, когато депутатът Таяни използва думата реиндустриализация. Това е важно, защото ако предвидим точните стимули, и господин Теличка спомена економическите стимули, ако успеем тук, ще насърчим частния сектор, предприемачите, новаторите, а и цялата индустрия. Те ще имат стимул да поставя цялата индустрия на, в руслото на кръговата економика. Сега, целите за сметищата. Те са свързани с рециклирането. 2030 година трябва да се рециклира 65%, като задължителна клауза до 2025 година. Трябва да търсим дали, да видим дали да увеличим целта за 65%. Когато променихме целта за сметища, така ще тя да бъде по-амбициозна, е, ние засилваме целта за рециклиране. Колко работни места ще се създадат, никой не знае. Нашата оценка е, че имайки преди целите за рециклиране и сметища, би могло да се създадат 170 000 работни места. Не мога да се подпиша по тези цифри, тъй като никой не знае как ще се промени бизнеса. Ако вземем екодизайна и енергийното етикетиране, без да разширяваме обхвата, Нашата оценка е, че до 2020 година спестената енергия ще съответства на първичното енергийно потребление за Италия. Така че ще се спестяват средства и ще се повиши покупателната способност на средния европеец на стойност 500 евро на година. Никой не може да каже какъв какво ще бъде въздействието върху създаването на работни места. Нашето предложение е да се разшири обхвата на екодизайна, но никой не знае какво ще е въздействието. При всички случаи ще е положително. Госпожо председател, искам да благодаря не преди това, само да спомена за хранителните отпадъци. Държавите членки държат на целите на устойчивото развитие и това се споменато и в законодателния пакет. Държавите членки имат нужда от мерки за намаляване на хранителните отпадъци на всеки етап на веригата да следят нивата на отпадъците и да запишват напредъка. Комисията ще разработи обща методология, за да се измерват хранителните отпадъци също така ще обмислим законодателство е, в съответствие с потребностите от безопасна храна. Също така ще видим какво можем да направим, е, за да е, помогна на държавите членки. Госпожи и господа депутати, въпросът е сериозен. Това е част от инвестиционния пакет и има много възможности за прагматичен подход. Нека да проявим здрав разум и нека да се опитаме да намерим нови инструменти, за да се промени бизнес модела на фирмите. Благодаря. Благодаря ви.